Il Presidente. Председателят. Добър ден на всички. Продължаваме днешното заседание. Протоколът от вчерашното заседание е разпространен. Имате ли изказвания по него? Не виждам. Протоколът се приема. Следващата ни точка е представена от съвета на неговата позиция относно проекта на общия бюджет за финансовата 2014 година. Тук нямаме процедура на спонтанни изказвания, нито пък процедура с синя карта. Това искам да е ясно от самото начало. А сега давам думата на господин Римкунас от името на съвета. Благодаря, господин председателю. Господин председател, Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е висока чест днес да представя позицията на съвета по проекта на общия бюджет за финансовата 2014 година. Първият годишен бюджет по новата многогодишна финансова рамка. Позицията беше приета от съвета на 2 септември. Господин председател, уважаеми депутати, още от самото начало бих искал да ви уверя, че Съветът е готов да работи както с парламента, така и с комисията през едните седмици и месеци, за да гарантира споразумение по един балансиран и реалистичен бюджет за 2014 година. За целта е необходимо много тясно сътрудничество. Съветът от своя страна е готов да работи съзидателно и в духа на компромиса. Много се радвам да отбележа, че бюджетният трилог, който се проведе на 3 септември миналата седмица, излезе с положителни и насърчителни резултати. С особено отрадо отбелязвам, че Европейския парламент и съветът се съгласиха по основните приоритети, които отдаваме на подкрепата на заетостта и растежа чрез различни планове и програми тази връзка искам да кажа, че съветът като цяло приема сумите, предложени от комисията за проекто бюджета, за всички оперативни разходи, свързани с програмите по новата многогодишна финансова рамка. Бих искал да отбележа, че е, всички намаления по е, тази е, позиция се основават на подробен анализ на евентуалното изпълнение на отделните програми и действия – в съответните области и не се а, е, прилага обобщен подход или пък необосновано урязване. Позицията на съвета по първия годишен бюджет е, по новата е, финансова рамка предвижда 142 милиарда и 200 милиона за задължения и съответната сума за плащанията бих искал да ви обърна внимание на три важни елемента, които формират основата на позицията на съвета. Първо, съветът взе решение да отдаде приоритет на, на програмите и мерките, насочени към връщане на Европа към устойчив, приобщаващ растеж и създаване на работни места, включително и конкретните е, цели за младежката заетост, научните изследвания, програмата е разум, научно-изследователска развойна дейност и развитие на економиката. На второ място съветът взе предвид е, усилията полагани от държавите членки за консолидиране на националните им бюджети, като особено внимание обръща на контролирането на административните разходи в съответствие с националната политика на държавите членки на основата на стабилното и благоразумно финансово управление. На трето място предвиждат се достатъчни маржове до таваните, предвидени в многогодишната финансова рамка, за да могат да се покрият и непредвидени разходи. Господин председателю, уважаеми депутати, сега накратко ще откроя основните елементи в позицията по всяко от функциите и подфункциите на многогодишната финансова рамка. Започвам с функция 1. Интелигентен и приобщаващ растеж. Съветът отдава особено голямо значение на тази функция, тъй като тя съответства на една област, в която мерките на Европейския съюз е, играят ключова роля, имат съществен принос за постигането на целите на програмата и стратегията Европа 2020 година, особено предприемачество, иновации, научно-изследователска и развойна дейност. По подфункция 1А конкурентно способност за растеж и работни места, съветът подкрепя действията за повишаване на способността, най-вече на малките и средните предприятия и инвестиции в образованието, и умения по линия на програмата Еразъм за всички. Намаляването на разходите е предимно в големи инфраструктурни проекти основава се на възможността за освояване и отговаря на общите цели. Големите програми като ИТЕР и трансевропейските мрежи се финансират в съответствие с неодавна предложения от комисията подход, а именно да се изтеглят напред е, бюджетните кредити за плащания е, за Еразъм, е, космос и научно-изследователска дейност, като се отложат за сметка на това някои други големи проекти за следващите години. Също така съветът се постара да постигне адекватно равнище за структурните е, мерки и тяхното финансиране чрез бюджетни кредити. По едно Б економическа, социална и териториална кохезия се предвижда увеличение с 7% и половина в сравнение с 2013 година на бюджетните кредити и заплащания в съответствие с заключенията от 27-28 юни разпределението на 6 милиарда евро за младежка заетост и свързаната с нея инициатива ще даде възможност европейските региони с висока младежка безработица от 1 януари 2014 година се възползват от тази програма. Функция 2. Устойчив растеж и национални ресурси. Съветът предлага стабилизиране на равнището на бюджетните кредити в сравнение с 2013 година. Същевременно съветът изразява съгласие малко да се увеличат равнищата за свързаните с пазара разходи и плащанията по Европейския фонд за гарантиране на земеделието с 0,27%. Тук разпределението ще бъде между Европейският е, земеделски фонд е, за земеделските райони и а, Европейският фонд за рибарство и морско дело, като подлежат на преразглеждане съгласно приятия стратегически подход. Функция 3. Тук ние предлагаме умерено намаляване и на плащанията, и на кредитите, като имаме предвид реалните възможности за освояване. Тук Поддържаме бюджетните кредити, предложени от комисията в връзка с обежището и миграцията, инициативите в областта на външните граници, правосъдието, вътрешната сигурност, общественото здравеопазване и защитата на потребителите. Що се отнася до функция 4 Глобална Европа, съветът предвижда кредити и плащания на по-низко равнище – спрямо предложението на комисията, за да се отрази досегашното и текущото изпълнение на бюджета, както и да отчете реалните възможности за освояване. Заедно с подфункции 1А и 1Б и функция 2 ще са предмет на декларация, в която съветът призовава комисията да представи проект за коригиращ бюджет за е, плащанията, тъй като няма да е възможно по тези функции да се покрият е, поетите задължения. За е, функцията администрация съветът признава усилията на институциите да намалят разходните разчети, включително намаляване на някои щатни бройки в съответствие с поставената цел да се намалят с 5% за периода 2013-2017 и същевременно се очертават и необходимости от допълнителни усилия и корекции на работните заплати в съответствие с вече предприятото 2011-2012 година. Съветът преценява, че не може да се произнасят институциите по решението на Съда на Европейския съюз в тази връзка. За централизираните агенции съветът поддържа съразмерно намаляване както на бюджетните кредити, така и на поетите задължения за плащане от гледна точка на щатните бройки, като разбира се тук се изключва самофинансирането. Както е, обичайно, е, съветът не е променял е, частта, която се отнася до Европейския парламент и е, се съгласява като цяло с предложените бюджетни кредити и заплащания от комисията. Господин председателю, госпожи и господа е, членове на Европейския парламент, аз съм убеден, че проекта за годишен бюджет представлява необходимия баланс между трудностите в економическото положение на държавите членки и необходимостта от адекватно обезпечаване чрез бюджета на нови програми и действия, като по такъв начин е, се насърчава растежа, фискалната консолидация и постигането на основните ни цели. Всички сме е, е, съгласни колко голямо е значението на програмите и действията на европейско равнище и всички подкрепяме е, адекватното им финансиране. Включително и министрите на финансите. И все пак всички сме обвързани а, с задължението да поддържаме бюджетна и финансова дисциплина, намаляване на държавния дълг и бюджетния дефицит. На тази основа всяко допълнително евро в хазната на Европейския съюз а, е значително бребе за националния бюджет. Това са ограниченията, в рамките на които трябва да се движим, да определяме приоритети и а, да уравновесяваме различните елементи, като от една страна гарантираме своевременното изпълнение на програмите и мерките от а, една страна с а, реалните и адекватни равнища на. А, на личния бюджет. Надяваме се на вашето разбиране и подкрепа в тази връзка. Господин председател, госпожи и господа членове на Европейския парламент, бюджетът за финансовата 2014 година ще изиграе решаваща роля за подкрепа на економиката и ще бъде катализатор на растежа, създаването на работните места и умножаването на инвестициите в човешки и социален капитал. Надявам се, че тази обща цел – ще ни води в разискванията през идните месеци и ние се стремим към споразумение по бюджета за 2014 година. Благодаря ви за вниманието. Мистер... Давам думата на господин Левандовски. Господин председател, господин министър, уважаеми депутати. Това е втора възможност за мен след триалога да изразя сериозните си безпокойства с начина по който съвета чете предложението за бюджет 2014. Представяйки проекта за 2014, нашето послание беше съвършено ясно. Не може нещата да продължават както до сега по много причини. Тъй като го подготвихме в един особен контекст, на напредък в преговорите по следващата многогодишна финансова рамка. Това стана по-късно, отколкото а, обичайно през юни. В нашето предложение, поради ниските тавани за началния период за следващата финансова перспектива, предложението ни беше по отношение на ангажиментите 9,5 8 милиона по-малко, които ще се нуждаем от тази година и 8 и 4 е, милиарда евро по-малко за 2014. Но това не може да бъде рутинен начин за съкръщаване на средствата. Затова се безпокоя от е, начина, по който гледа съвета на въпроса. Защото е, има доста ниски нива тъй като а, това се отнася до намаляване с 240 милиона на ангажиментите и близо 1 милиард за плащанията. В а, контекста на всички обещания, които бяха направени, ние трябва да използваме наличните възможности да насърчим конкурентоспособността и растежа в Европа. През настоящата и следващата година възстановяването е доста бавно а, има съкръщение в структурното финансиране. Това е инструмента, който можем да използваме. Има сериозно съкръщаване на Косме, което е насочено към малките и средни предприятия, както и средства, които са свързани с реализирането на стратегия 2020. Освен това, има съкръщаване на средствата за научни изследвания и за инфраструктура, които могат да бъдат изключително вредни. Ние разглеждаме какво става около Европа, например в Сирия, за това съкръщаването на средствата за външни действия може да се окаже вредно на изпълняването на външните ни ангажименти. Аз не мога да намеря основания за всичко това. Всичко това се прави, за да може да се даде възможност за повече гъвкавост, да се отчитат непредвидените събития, които могат да настъпят през 2014 година. И трябва да имаме възможности да мобилизираме средства не в рамките на тавана, а над тавана. Това е основанието, за да се остане ви този марш за следващата година непрекъснатите усилия да се съкръщава все повече на нещо, което и без друго е вече доста съкратено, ще предизвика безпокойства и по отношение на бюджет 2014. Ние знаем какъв е цикъла на реализирането на големите проекти в Европа. Имаме М плюс 2, 2014, 2015 е приключването, а не 2013. Не знам какво е положението на пазара на труда в Европа. Затова считам, че трябва да положим този път много повече усилия. Например, едно съвместно на заседание, свързан с бюджетните кредити за плащания, ще може да ни даде възможност да обсъдим тези въпроси по основните проекти в Европа. Аз очаквам подобна възможност да обсъдим един по-добър подход за бюджетиране в този изключително сложен момент за възстановяването на Европа. Това е много конкретен процент. Близо 90% от бюджетните кредити са недиференцирани разходи, на така наречените РАУС и едва 10% са по нови програми за новата финансова перспектива 2014-2020. Що се отнася до коригирането на заплащанията, но а, те са намалени, но ако съдът а, вземе благоприятно решение, те трябва да бъдат а, а, платени. Междуинституционното споразумение посочва, че всички институции трябва да се стремят към съкръщаване с 1%, така че нито една институция не е освободена от това задължение. Аз искам да помоля парламента е, депутатите да отчетат всички тези аргументи, когато разглеждат бюджет 2014. Благодаря на Янсен за усилията да се подготви е, индикативният е, списък на пилотни проекти и подготвителни действия. Това ще помогне за нашите разчети, оценки и аз благодаря за доброто сътрудничество по време на процедурата. Коригиращите е, писма трябва да отчета това, което имаме към момента. Е, първо, нещо по-конкретно, за да се отчетат е, постигнатите споразумения, свързано с предоставяне в началото на следващия многогодишен период на средства за Козме, Еразъм и Хоризонт 2020 за да Надявам се, че по време на помирителната процедура от 21 дни ще можем да постигнем този път съгласие. Благодаря, господин комисар. Давам думата на Моника Холмайер, докладчик на Европейския парламент. Господин председател, господ... господа представители на съвета, скъпи колеги. Искам да кажа първо нещо общо като цяло върху общия бюджет на Европейския съюз, преди да се спра по-подробно на бюджета на парламента. Чух и се съобразявам с казаното от съвета за това, че те не са предприели съкръщения като цяло приемам също така и, че с оглед на затрудненията в държавите членки трябва да се подхожда много економично и това е логиката, която самите ние се опитваме да спазваме. И искам да подкрепя още сега моята колежка Йенсен, която ще се изкаже след мен във връзка с бюджета на Европейския парламент, бих искала да кажа, че първо Европейският парламент ще се придържа към степента на инфлация. Имаме особена ситуация в парламента, свързана с изтичането на сегашния мандат и новите избори това ще предизвика допълнителни разходи от 2%. Разбира се, това са разходите свързани с демократичното управление и не бихме искали да се противопоставяме на това. Ние работим в тясно сътрудничество с Комитета на регионите и Економически и социален комитет. За съжаление, все още нямаме конкретни цифри от тези институции, така че смятам, че ще получим тези цифри едва когато се приключат преговорите. Смятам, че бюджетът на Европейския парламент също ще бъде подчинен на искането за економии и ще бъде по-нисък с 0,3% като се изключат разходите свързани с присъединяването на Харватия и онези свързани с европейските избори. Искам да кажа няколко думи специално за Европейската служба за външна дейност. Споменах по време на триалога, че не съм сигурна дали съветът държи все още на мнението си и на подкрепата си тези допълнителни суми, предвидени в плюс за службата по външна дейност Предвиждат се процент и три повече за тази служба. Един от аргументите са повишените нужди във връзка с сигурността. Само ще спомена Едуард Сноуден и сигурността на а, връзките за комуникация. При другите институции установих, че не сме се придържали съвсем строго към нашите анализи. Бих помолила съвета да започне действително интензивна дискусия по време на преговорите. Сигурна съм, че в хода на намаленията се говореше за степента на намаляване за тази ставка трябва да се опитаме да постигнем балансирани бюджети за другите институции. Благодаря на госпожа Хомер, казва господин председателят, госпожа Йенсен. Den er umiddelbare reaktion i parlamentet til rådet. Благодаря, господин председателю. Спонтанната реакция на парламента е разочарование. Разочарование, защото чувахме обещания за растеж, за заетост, за увеличени плащания и сега излиза, че Европейския съюз не може да спазва своите обещания. Това е неприемливо. Така не може да продължи. И то при положение, че комисията е 6% под предвидения за тази година таван на бюджета. И така съветът урязва сумите за научно-изследователска и развойна дейност, за иновации и така върви против споразумението, постигнато с парламента по многогодишната финансова рамка през юли тази година. Ние се съгласихме, че е, плащанията трябва да бъдат пренесени през 2014 година. Скандално е, че е, съветът не зачита нашето е, споразумение и не гарантира достатъчни бюджетни кредити за растеж, заетост, най-вече за младежка е, заетост, която ще ни помогне да преодолеем тежкия проблем с безработицата в много страни. Бюджетните кредити са вече определени но ново измерение на бюджета създава растящия поток бежанци от Сирия, е, с оглед на развоя на събитията там. Има економии по редица програми и мерки, които не могат да бъдат приети. Кредитите за агенциите са тема, по която трябва да видим какви са позициите на парламента и на съвета. Ние много отблизо ще следим в преговорите как се развиват те и ще ги наблюдаваме как а, ще се обозначават плащанията в бюджета е важен въпрос, а, защото от години наред ние бяхме приели практиката да намаляваме плащанията, но когато пристигат фактурите, се оказва, че има преразход. Наистина, економиите са тежки, а се оказва, че дори тази година комисията не може да си плати сметките, какво можем да очакваме за до година, само влушаване. Ето защо парламентът ще обърне много голямо е, внимание на бюджетните кредити за плащания в предстоящите преговори. Предстоящите преговори ще бъдат свързани с коригиращия е, бюджет за текущата година и още от сега искам да заявя, че съм благодарна на литовското председателство и на господин Римкунас за подготвителната работа преди преговорите. Ние също залагаме на сътрудничество и е, добре знаем, че ако има добра воля, ще се намери начин и да се постигне целта. Обедена съм, че търси решения председателството, но положението е трудно. И на вас няма да ви е лесно с държавите членки, които не искат да се вгледат в действителността, а имат само своите претенции. Трябва да гарантираме плащане на платите задължения от страна на комисията. Благодаря. Благодаря, госпожо Йенсен. Давам думата на господин Ален Ламасур. Благодаря, господин председател. А, ще кажа само едно нещо по бюджет 2014 и коригираш бюджет 2013, тъй като и двата бюджета са свързани с същото политическо изискване, което е абсолютно, а именно да се спази споразумението, постигнато между трите институции по многогодишната финансова рамка. Това споразумение ангажира всичките 28 правителства. Въпреки това, министрите на бюджета го игнорират бюджет за 2014, така както беше прият на 2 септември, съкръщава средствата, предложени от комисията по важни функции, както каза комисари и колегите, а именно младежка заетост, научни изследвания, помощ за малките и средни предприятия, разъм за всички. Питам, за какво служи Корепе, ако не е в състояние да информира министрите на бюджета за решенията, взети от Европейският съвет на политическо равнище и юридически утвърдени от съвета по общи въпроси. Парламентът трябва да следи Парламентът ли е този, който трябва да следи дали министрите спазват това, което е решило тяхното правителство? Ние преговарихме месеци по споразумението, Парламентът го одобри през юли с огромно мнозинство. Сега е настъпил момента всички да покажат добра воля и да спазят тържественото обещание, което беше направено. Трябва да спазваме принципа, докато не се договори всичко. Читаме, че нищо не е договорено. Сега вече всичко е договорено и трябва да го приложим на практика. Както казват римляните, пакта sunt серванта. Става дума за коригиращия бюджет и за 2013 година. Ние гласувахме втория транш нали, в същите бюджетни кредити. Съветът трябва да гласува втория транш от 3,9 милиарда. Но тъй като съветът не се произнесе на нужното ниво относно бюджетната рамка 2014-2020 трябва да кажем, че парламентът няма да гласува тази рамка. Ние бяхме предвидели да я гласуваме по време на тази пленарна сесия, т.е. утре, но сега сме я отложили за втората сесия през октомври, т.е. с един месец. И ако се налага, ще отложим допълнително. Междувременно обаче ние проведохме тристранна среща по плащанията. Благодаря че литовското председателство се съгласи по принцип за нещо, което беше отхвърлено от страна на предишните две председателства и трябва да кажем, че е направен политическия избор вече за 2014 и 2020 година. Време е да започнем прилагането. Благодаря, господин Ламасур. Давам думата отново на господин Римкунас. Благодаря, Господин председател, уважаеми депутати, искам да благодаря на комисаря Януш Левандовски, на докладчиците Моника а, Холмайер и а, Ан Йенсен, както и на председателя на бюджетната комисия Ален Ламасур за много ценните изказвания. Към момента, според нас, по-ясни са позициите по предложението на съвета относно проекта на общия бюджет. Мисля, че това е основната ни цел да се запознаем с позициите си. Това е отправната точка, която ни отваря вратата към преговорите по бюджета през следващите няколко месеца. Още веднъж искам да подчертая, че днешното разискване беше чудесна отправна точка, за да вървим напред. Радвам се, че можем да разчитаме на подкрепата на Европейската комисия като на честен и почтен посредник, каквато очакваме несъмнено от комисаря Левандовски, заедно с неговото плодотворно сътрудничество. Искам да ви уверя, че литовското председателство на съвета и лично аз ще положим всички усилия да постигнем добри резултати. Благодаря ви за вниманието и бих искал да пожелая на парламента успех в прегледа на позицията на съвета през следващите няколко седмици. Очакваме преговорите, които предстоят през октомври и ноември. Благодаря. Благодаря. Приключваме разискванията по тази точка от дневния ред и продължаваме с доклада Джовани Лавия. Проект